и идеята те да бъдат съчетани и с други мерки на европейско ниво. Много е важно постепенно да има възстановяване не само през 2014 година и 2015 година да продължи фискалната корекция, микса от политики, структурната реформа и Европейския план за стратегически инвестиции, по който много скоро ще гласувате. Освен това, предстои обсъждане и на Съюза за капиталовите пазари. Сега преминаваме към размяната на мнение. Давам думата на заместник председателя на ЕЦБ, господин Констанцио. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Много ми е приятно, че съм отново тук във вашата комисия и да представя годишния доклад на ЕЦБ. Днешната проява още веднъж показва колко е важен диалога между ЕЦБ и Европейския парламент. Той е гаранция за прозрачността. А за ЕЦБ прозрачността е много важна. Тя е част от ефективността. Оповестяването на годишния доклад всъщност допълва усилията ни за по-голяма прозрачност нещо, което отговаря и на мандата на ЕЦБ в една среда, изпълнена с предизвикателства. Същевременно ЕЦБ трябваше да действа решително, за да откликне на влушаването на някои от характеристиките в паричните ни политики и ниската инфлация – през 2014 година обаче влезе в действие и единия надзорен механизъм, нещо, което е голямо постижение. Трябва да спомена и специфичния режим между институционалното споразумение между ЕЦБ и парламента. Това налага по-голяма отчетност. Днес ми се иска да разгледам мерките на ЕЦБ от миналата година в изпълнение на нейния мандат. Освен това, нека кажа, че ако постигнем този съюз на капиталовите пазари, много амбициозен проект, със сигурност ще можем да постигнем още по-голяма финансова интеграция. Разбира се, миналата година беше доста сложна. Постепенното възстановяване, е започнало 2013 година, не се ускори, както очаквахме. БВП като цяло се повиши с 0,9% за еврозоната. Постепенно кредитите започнаха да намаляват. Условията за отпускане на кредити също бяха доста затегнати, нещо, което за мнозина беше и основна причина за проблемите в еврозоната, както и за надвисналата десинфлация. Съветът прие пакет от мерки между месец юни и месец октомври. Всъщност това са два отделни пакета юнския и декемврийския. На първо място ЕЦБ понижи своите лихви. На второ място бяха оповестени на поредица от 8 операции за рефинансиране в дългосрочен план. На трето място е, се задействаха двете програми за изкупуване на облигации и осигурени ценни книжа. Въпреки това обаче намаляването на инфлацията продължи. Продължи и намаляването на цените на петрола, нещо, което също беше фактор. И се добави към множеството фактори е, за тенденцията на свещане до инфлацията до нейните исторически най-низки нива. Всичко това, разбира се, застрашаваше ценовата стабилност. Ето защо през януари тази година се взе решение програмите да обхванат и ценните книжа от публичния сектор. Тези програми за изкупуване на активи ще продължат до декември 2016 година или докато съветът установи действителна промяна на инфлацията което означава инфлация под и около 2% средносрочно. Мерките доведоха до по-низки лихвени нива на капиталовите пазари. Те също така спомогнаха да се подобри цялата е, верига за финансова медиация. Политиката на ЕЦБ отговаря на реалната економика. Затова и тя доведе до улесняване на условията за кредитиране, както и на лихвените проценти. Лихвените проценти при отпускане на кредитиране – се снижиха с 40 до 50 пункта от средата на миналата година до края на годината. Освен това, външното финансиране за нефинансовите корпорации в еврозоната също намаля до 4,1% през февруари. Банковите кредити за нефинансовите дружества през последните три месеца се увеличиха с ануализирана лихва от 2%, сравнено с отрицателните нива от миналата година от повече от минус 2%. Всъщност кредита към нефинансови дружества беше достигнал до минус 3,2%. Сега за първи път говорим за положителни нива. Динамиката на кредитиране се промени през второто три месечие на 2014 година, особено при нефинансовите корпорации. Тази оценка е потвърдена и от проучването за кредитиране в еврозоната. Вижда се, че има все по-голямо търсене от страна на домакинствата и предприятията, като се улесняват условията за кредитиране през цялата година. С други думи, нашата економика става наистина устойчива. Надяваме се, че отрицателната разлика ще бъде премахната до 2017 година, а инфлацията ще стигне до нивата, които отговарят на изискваното от нас, въпреки шоковото спадане на цените на петрола. Така или иначе, паричните политики не могат да бъдат прилагани в изолация. Има и други инициативи, които са не по-малко важни. Задействането на единия надзорен механизъм, завършването на обхватната оценка, това бяха много важни стъпки по посока на една по-добра монетарна политика. Единия надзорен механизъм е, заедно с единия фонд за възстановяване, наистина ще прекъсна тази порочна връзка между държавния дълг и банките. Освен това, еврозоната се нуждае от обхватна стратегия, за да има условия за възстановяване възоснова на инвестициите, създаването на работни места и растеж на производителността. Фискалните политики трябва наистина да подкрепят економическия растеж. Инвеститорите трябва не само да могат, а и да искат да инвестират. Непрекъснато го повтаряме защото сега вече съществува потенциала паричните политики да станат по-ефективни като насърчат участниците на пазара да се възползват от подобрените финансови условия. Паричните политики могат наистина да улеснят този преход към устойчив растеж, но не могат да извършат сами прехода. За да се случи това е необходимо финансовите ресурси, ресурси да се разпределят и използват продуктивно. И тук дневният ред за съюз на капиталовите пазари би могъл да бъде много важен. Всъщност комисията ще разработи основните елементи на този съюз при сегашния законодателен период. От наша гледна точка подобен проект ще бъде много полезен за Европейския съюз, защото Съюза за капиталовите пазари ще заздрави интеграцията, финансовата стабилност. Ще има споделяне на частния риск на много по-високо ниво и много по-добре ще могат да бъдат поети евентуалните шокове. В същото време добре функциониращите капиталови пазари улесняват и трансмисията на нашите парични политики. Този съюз е важен и за многообразието и размера на капиталовите пазари. Развитието на някои пазарови сегменти, защото е- тези пазари, ако бъдат задълбочени, ако бъдат по-разнообразни, могат да бъдат и альтернативен източник на финансиране. Нещо много важно и за малките и средни предприятия, инфраструктурните проекти и дългосрочното финансиране. Намаляването на зависимостта от банково финансиране наистина ни дава по-голям набор от инструменти. Същевременно е необходимо да се определят условията, така че този съюз да постигне целите си. Нека заявя ясно, един такъв съюз означава повече финансова интеграция до изграждане на единия пазар в тази област. В един истински съюз на капиталовите пазари всички пазарни участници с подобни характеристики би трябвало да работят по едни и същи правила, да имат равен достъп до финансовите инструменти и услуги, да бъдат третирани наравно, когато са активни на пазара. Съюза на капиталовите пазари трябва да разчита обаче и на една добра законова рамка, която ще осигури тези равни условия. Какво означава това? На първо място – Целта да се изгради съюз на капиталовите пазари е наистина изключително амбициозна. Да се надяваме, че ще има само ползи, без да се приеме пълната регулаторна хармонизация, е, е нещо пожелателно. Необходимо е да се извърши цялата работа. Всъщност, не може един такъв съюз да бъде изграждан половинчато. Не може да се разчита и на някаква до някъде изградена рамка за банките. Това, което се отнася до банките, се отнася и до капиталовите пазари. На второ място трябва да има едино ръководство за капиталовите пазари, това означава да поговорим за пречките в някои области на политики, пречки, които отиват по-далеч от капитала, например неплатежоспособността, корпоративните норми. Всичко това трябва да се огледа отново. Данъчното облагане на финансовите продукти е още един елемент. С други думи, трябва да се намалят трансграничните бариери. На трето място, единното ръководство ще трябва да бъде допълнено на един следващ етап е, от общи правила е, за функциониране и задълбочаване на Съюза на капиталовите пазари. От своя страна това изисква постоянен надзор на пазарите и институциите, а Европейския парламент е съзаконодател и следователно има ключова роля в този процес. Накрая в заключение нека кажа, че усилията положени от началото на 2014 година по Банковия съюз и паричните политики показват, че Европа може да бъде решителна, когато това е необходимо. Необходимо е също така обаче да се отида и по-далеч фискалните и структурни политики на национално ниво би трябвало да са в подкрепа на економическия и паричен съюз. Еврозоната и нейната економика трябва да придобият по-голяма устойчивост. Освен това, един истински съюз на капиталовите пазари – ще ни даде достъп до реалните ползи на финансовата интеграция. Това от своя страна гарантира стабилността и благосъстоянието. Благодаря за интересното и последно и полезно изказване. Вие ни давате много ценен принос към интеграцията на финансовите пазари. Ние сме съгласни с това, че трябва да приемем перспективата за регулаторна хармонизация. Сега искам да ви се извиня, но поради следващото гласуване аз трябва да отида в, на друго заседание и предавам председателското място на Питър Симънс. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfahren in dem üblichen Verfahren. Благодаря. Ще следваме обичайната процедура. Пет минути за въпроси и отговори. Най-напред групите и не независимите. Първият оратор. Благодаря, господин председател, господин Констанци. Вие се спряхте на редица интересни теми. Казахте, че имаме избор измежду цял набор от варианти. Аз имам следния въпрос. Според сегашната политика на ЕЦБ се предлага дългосрочни финансови продукти като застраховане, но те са изправени пред затруднения. Очаквате ли нова криза на активите? И сега преодоляхме банковата криза, но дали има опасност от друга криза? Второ, отслабването на кредитния пазар засилва възможността от ценови колебания. Как смятате в ЕЦБ да, да преодолеете тези нежелани последици? И трето място, поради силните колебания на пазара и ликвидността, в крайна сметка има опасност за отрицателни лихви за кредиторите. Това е от полза за кредитополучателите. Според вас този процес положителен ли е? или пък сме достигнали границите на разумната економическа политика. Благодаря за въпросите. Ще е, започна с това, че във всяка политика има положителни и отрицателни страни, и съпътстващи щети, така да се каже. Някои от тях не са желани, но са неизбежни това е Такава беше ситуацията миналата година. Инфлацията беше отрицателна. И между впрочем, искам да кажа, че инфлацията в второто полугодие миналата година беше под влияние на спадащите цени на петрола. Сега инфлацията е 0,6%. Това е свързано с вътрешната реалност и е много далеч от нашия мандат и нашите цели. Така че ние не можехме да не предприемем мерки, които имат за цел да намалят дефицита в производството и да се нормализира инфлацията. Наясно сме с потенциалните последици от тази политика на пазара на някои активи. Както казах, е, нямаме друг избор. Ние следим ситуацията, анализираме я и сме готови да предложим мерки от макро пруденциален характер, за да ограничим рисковете, що се отнася до застраховането. Искам да кажа, че през последните 3 или 4 години възвръщаемостта върху дяловото участие на страхователните предприятия в Европа беше 9%. През последните 3 години печалба от акция на застрахователните дружества е много по-висока, отколкото на банките. Защо това е така? Две основни причини. Първо, застрахователните фирми черпят полза от увеличението в капиталовите печалби. Второ, ниската инфлация влияе върху изчисляването на техните пасиви. С други думи, не можем да не се притесняваме, че ако при, при печалбата върху прираста на капитала може да окаже натиск върху инфлацията. Що се отнася до кредита и въздействието на покупките върху пазара, покупките бяха не повече от 33% от дълга на всеки емитент. С други думи, даваме възможност на пазара да определи свободното определене на цените. Ние не сме единствените оператори на пазара и факта, че някои проценти стават отрицателни е не е свързано с наша преднамерена цел. Ние искахме лихвите да спаднат, но не искахме те да навлязат в отрицателна територия. Това е съпътстващ ефект. Тук се повдига въпроса и за това как формират пазарите дългосрочните си очаквания. Средносрочните пред лихви стигнаха до много ниски нива. Но това не е нещо върху което можем да влияем пряко. Ние продължаваме да следим внимателно процеса и се надяваме, че пазарите сами ще се коригират. Председателят благодаря Елиза Ферейра. Благодаря ви за присъствието. Аз мисля, че ЕЦБ е институцията, която в най-голяма степен успя да се справи с проблемите на пазара. Имам два въпроса. Първо, онова, което казахте за ролята на банковия съюз и стабилизиращият му ефект в три аспекта. Първо, е, механизма за стабилност преминава през е, преходен етап и може би ще са нужни корекции. Сега обаче виждаме въздействието върху периферните страни по отношение на търсенето на капитали. Стига се до прекомерна банкова концентрация. Това не беше наша цел. Системата отслабва. Що се отнася до механизма за преструктуриране, БАК, е, ЕЦБ обсъдили възможността за защитен механизъм и да гарантира от януари стабилност в банките. И третият елемент е следният. Е, той изчезна като че ли от днешния ред. Е, Обща гарантия за общия фонд за гарантиране на влоговете това е много важно за стабиля, стабилизиране на пазара. Това не е въпрос, който трябва да изчезне от древния ред на Европа. Мисля, че ЕЦБ като активен участник в този процес напоследък мълчи необяснимо по темата. Второ, макроекономическите дисбаланси съществуват в Европа. Не можем вече да говорим за среден процент. Им една в половината Европа има тежки проблеми, в другата не. Доколко е наясно ЕЦБ с този проблем и виждате ли въздействие на проблема в Гърция? Ще отговоря на английски, тъй като ще бъде по-лесно. Е, вие говорите португалски и аз бих искал да използваме свой език, но на мен ми е по-лесно да говоря по специализирани въпроси на английски език. Права сте за значението на Банковия съюз. Това, което казахте за опасност от концентрация в банковия сектор, все още не се е материализирал. Но действително бих казал, че това е нещо, че очакваме известна консолидация в Европа като цяло. Има части на Европа, където ситуацията би оправдала това. Особено в момент, в който виждаме промени в финансовата система и преминаване от пазарно от банково към пазарно финансиране. Това е свързано с нови рискове, но и ще се диверсифицират източниците на финансиране. Заедно с това обаче не можем да не очакваме известна консолизация, що се отнася до преструктурирането и предпазните механизми. Имаме представител в съвета на механизма за преструктуриране. Ако действително ситуацията стигне до там, че изискването е необходимо, ние ще поставим акцента върху и е, изискването механизма за преструктуриране да осигурява кредна линия. Що се отнася до е, инструмента за гарантиране на депозити, за това е част от банковия съюз, нямахме възможност да обсъждаме този въпрос. Изборът на държавите членки беше да се отложи изпълнението на третата част, третия стълб на банковия съюз. Така че сега Това не е забравен въпрос. Що се отнася до средните проценти и дисбалансите, права сте. И сте особено права за безработицата, където различията са огромни. Но фрагментацията във всички останали аспекти е отслабена ограничи се в финансовите променливи, но също така от гледна точка на растежа. Защото сега някои страни в периферията растат повече от средното. Това на свой ред означава, че фрагментацията започва да се преодолява. Ситуацията се подобрява и дори бих казал, че политиката ни спомогна за ограничаване на фрагментацията в Европа. За да могат всички да се изкажат, нека всички да спазват ограничението във времето. Беант Лука има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател. Искам да продължа казаното от Елиза Ферейра за ситуацията в Гърция. Не е ясно дали Гърция ще може да спази своите ангажименти за погасяване. Те има няколко такива падежа през май. Можете ли да обещаете, че Гърция няма да изпадне в несъстоятелност? Вие обещахте финансиране чрез ЕЦБ. Ако не можете да направите такова обещание, Бих искал да ни го кажете, защото ЕЦБ извършва банков надзор, т.е. бихте консултирали гръцките банки да се дистанцират от държавните облигации и съкровищните бонове, за да се намали несъстоятелността на банките. Бих искал да знам дали ЕЦБ има някакви планове за евентуално напускане на Гърция от еврото. Направени ли са, направена ли е подготовка в случай, че Гърция се окаже, че не може да остане в еврозоната? Ще изпадне ли Гърция в несъстоятелност или пък смятате, че тези подготовки не са нужни, тъй като гръцката държава няма да постави членството на страната в еврозоната по съмнение. Благодаря за въпросите по този много важен проблем, пред който сме изправени всички ние. Първо, ЕЦБ активно изпълнява своята роля за финансиране на гръцкия банков сектор. Както знаете, общата сума на ликвидност, предоставена на евросистемата на гръцките банки, възлиза на 110 милиарда евро. Това е почти 17% или 70% от БВП. Трудно е да се каже, че ние не финансираме градските банки, тъй като ЕЦБ, особено механизма за надзор, смята, че Гърция е не неплатежоспособност и това е първото условие за предоставяне на ликвидност. Не, не, това не беше въпросът ми. само че ние Не мога да обещая, че ще финансираме Гърция независимо от условията. Едно от правилата е свързано с наличието на обезпечение. След това споменахте намаляване, смягчаване на, и ограничена връзката между държавата и банките. Единият механизъм за надзор предложи гръцките банки да не увеличават от този момент своята експозиция към гръцката държава. Ще намалят ли? Няма решение. Беше решено да не увеличават. Това е решение, което беше взето и защава интереса на банките и необходимостта им от ликвидност. Що се отнася до най-лошия сценарий, няма да се впускам в спекулации. Аз съм убеден и в ЕЦБ сме убедени, че Гърция няма да напусне еврозоната. И няма да е възникне събитие, което да принуди Гърция да напусне еврозоната. Договорът не допуска страна да бъде а, изключена от еврото ако бъде взе, подобно решение може да бъде взето от гръцкото правителство, а не от нас. Ние смятаме, че това не би трябвало да се случва. Вие попитахте за евентуално неизпълнение от страна на гръцката държава това не означава непременно, че Гърция ще трябва да напусне еврозоната. Силви Голар от името на либералите, благодаря ви, че сте тук. Няма да задавам въпроси за Гърция. При всички случаи не можете да отговорите. Нека да бъдем по-конструктивни тревеж, тревожи ли ви спада в лихвените проценти и въздействието им върху застраховането, живото застраховането и в Съюза на капиталовите пазари вниманието се обръща на фискалния аспект. Спестяванията, които са изобилни в Европа, са ориентирани от националното данъчно облагане и то дава предпочитание на сенчестите облигации. Що се отнася до застраховането, аз вече отговорих на част от въпроса. Преди да кажа, че ситуацията към момента е, не е толкова трудна, както беше за банките. И това е нещо, на което не можем да не обърнем внимание. След две години, ако ситуацията не се промени, ниските лихвени проценти ще окажат натиск върху застрахователния сектор и живото застраховането. Ние очакваме разчетите ни говорят за това ситуацията през 2017 година да се промени. Т.е. ако инфлацията се повиши до 2% и лихвените проценти ще се увеличат, т.е. средата ще се промени, тъй като ние сме твърдо решени да достигнем целта си за инфлация. Третият елемент е следният. Това е среда, която е почти глобална. Това е, има глобален характер. Лихвените проценти се около нулата. И това сигурно ще се задържи. Това означава, че застраховането и другите институции трябва да имат свои ангажименти, своите обещания към клиентите по отговорен начин и надзорните органи да следят в тази среда фирмите да не предлагат възвръщаемост от 6% това трябва да повлияе върху поведението и на надзорниците, и на самите страхователни дружества. Благодаря ви. Следващият оратор от ГОЕ Мариса има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Констанцио, че се отзвахте на поканата ни. Ние водим дебата за доклада за дейността на ЕЦБ за 2014 година и искам да ви запитам каква е равносметката, когато говорим за програмите, наложени от тройката за преструктуриране. Тройката трябваше да напусне Португалия, но все още не разполагаме с достатъчна информация в доклада. 71 милиарда евро бяха отпуснати от ЕЦБ, но в 2014 година в доклада не се прави оценка на това как са изразходвани средствата в Португалия. Имаме в замяна на това детална информация по други въпроси, например промяна в седалището на ЕЦБ, приместването в нова сграда. Това създаде доста доведе до доста дебати. В Португалия има 5% спад в БВП, бяха унищожени хиляди работни места. Останалите показатели не бяха също по-добри. Целите, които бяха поставени, не бяха постигнати дали ЕЦБ отчита тези провали и че програмите за преструктуриране нямаха успех. Благодаря ви за въпросите. Позволете ми най-напред да припомня, че от 79 милиарда, които бяха отпуснати на Португалия, Тези средства не бяха управлявани от нас, те бяха отпуснати на Португалия, от МВФ и от държавите членки, а не от ЕЦБ. Ние работим в рамките на тройката или на другите институции, заедно с Европейската комисия, която е европейската институция, отговаряща за подобни програми и за упражняването на надзор върху тяхното изпълнение. Ето защо няма да намерите никакви данни в е, нашия доклад е, относно тези средства за Португалия, както и за която и да е друга страна, по отношение на която се прилага подобна програма. Както видяхте, годишният е, доклад за тази предишните години не обхваща всичко, с което се е занимавала ЕЦБ. Не се споменава сътрудничеството ни, например, с Европейската комисия относно програмите, отнасящи се до други държави. Това никога не се е включвало. Имаше срещи в рамките на вашата парламентарна комисия, за да бъде направена оценка на ролята, която играят институциите в изпълнението на тези програми. И тогава ние сме били тук, за да обясним какво точно правим, по какъв начин ние сме участвали. Но не е мястото тези неща да се посочват в годишния доклад. Има и други съображения, поради които не може да бъдат открити такива детайли в доклада. Относно това, което казахте за новата сграда на ЕЦБ, нека да кажа, че имаше препоръка на Европейската сметна палата всички институции на Европейския съюз да разполагат с собствени сгради, вместо да наемат такива, защото в дългосрочна перспектива така е излиза по-ефтино. И ние следвахме именно тази препоръка. Именно поради тази причина беше осъществен този проект. Това не е нещо, което сме решили така изведнъж, самостоятелно. Извинете, мога ли още за 10 секунди да кажа нещо? В годишния доклад изглежда, че оценката на отговорността на тройката и ЕЦБ не фигурира. Къде е мястото на такава оценка? Аз считам, че мястото на тази оценка е в годишния доклад. Аз няма какво повече да кажа по този въпрос. Тази годишния доклад е малко по-кратък, отколкото през предходните години. Оптимизиране в това отношение не се прави коментар нито за Португалия, нито за други държави, като Гърция, Кипър и прочие. За това няма какво да допълня по въпроса. Има се място, където може да бъде включен подобен анализ и да се проведе такава дискусия. Ернесто Тасун има думата. Но искам да ви напомня да се придържате към времето за изказване. Въпросът и отговорът трябва да се вместят в 3 минути защото ни предстои продължение на това заседание заедно с Комисията по бюджетите и преди това трябва да приключим работата по този въпрос. Благодаря. Благодаря, благодаря и на вас, господин Констанцио. През последните години се говори все повече за възможния фалит на държава членка, която в един момент може да прекрати плащанията. Разбира се, ако съществува ликвидност, ако се изпълняват всички условия по отпуснатия капитал, това е друго, но при неизпълнение на дълга има сериозен проблем, защото Искам да ми отговорите какво ще стане с банките и този фонд е, за ликвидност при неотложна необходимост. Освен това, ме интересува дали с, институциите има договорен таван при изкупуването на акциите или не. Също така господин Марио Драги беше в нашата комисия мината седмица и обясни, че таванът се определя от еврогрупата. времено. Европейската централна банка излезе със становище, че не може да има увеличение до безкрай. Кой решава ЕЦБ или Еврогрупата? Благодаря ви за тези конкретни въпроси. По първия въпрос, аз вече накратко отговорих, отговаряйки на друг въпрос, а именно, че ако държавата фалира, няма автоматични последици относно банките, ако банките не са фалирани, ако те са платежоспособни и ако имат обезпечение. Това са правилата. Учета се ситуацията в конкретния момент. В последствие могат да се влушат условията за банките, но говорим за конкретния момент при фалиране на държавата, нищо автоматично не се прилага по отношение на банките. Искам също да спомена, че относно сегашната програма за Гърция има 10 милиарда, които са предвидени за рекапитализация на гръцките банки. Това обаче изисква решение на ЕЦБ. Такава възможност съществува. Тези средства са заделени. Относно държавните облигации, председателя Драги в заседанието, за което споменахте, се спря на съобщението от 2012 година за тройката и изпълнението в Гърция на изпълнението на програмата към съответния момент. Оценката беше положителна, а именно, че има добри перспективи за изпълнение на програмата. В резултат на тази оценка временно, за кратък период от време, ЕЦБ увеличи сумата на държавните облигации, които могат да бъдат приемани като обезпечение. И това ме води към третия ви въпрос. Тук има няколко ограничения. Във втората програма за Гърция беше предвидено какви да бъдат източниците на финансиране, един от източници беше е, имитиране на държавни облигации и е, беше фиксиран лимит. Друг е въпроса. Приеманият лимит на държавни облигации като обезпечение 3,5% е този лимит от няколко години насам. През 2012 беше увеличен този лимит в резултат на оценката, съобщена от председателя Драги. Да, тези две неща са два отделни елемента. Те съществуват. 15 милиарда, които бяха в програмата, са изразходвани, но не всички те могат да се използват като обезпечение. Благодаря ви. Уважаеми колеги, понякога трябва да сме по-експедитивни, моля ви да се придържате към пете минути, които сме определили. Следващият оратор. Имам три въпроса. Първия. Имам три въпроса. Първият е за прозрачност на ЕЦБ. Вие казахте, че тя е задължителна за ЕЦБ. Ние сме доволни и затова искам да попитам. Господин Драги не ми отговори първия път дали е пряк резултат от желанието е, за прозрачност да се направи проучване върху ефекта е, върху частните банки, частните финансови институции. И... Има ли въздействие върху най-големите е, финансови институции? т.е. да има прозрачност за гражданите. Второ, оценка на въздействието на ТЛТРО. Банките не са длъжни да използват тези финансови средства, за да финансират реалната економика и малките и средни предприятия Бихте ли дали оценка на въздействието на този инструмент? От, бяха дадени повече от 200 милиарди на банките и също така е, Съюза на капиталовите пазари. Смятате ли, че един финансов канал може да функционира в Европа. Да вземем за пример САЩ като положителен опит, но индустриалната система на САЩ е съвсем различна, отколкото в Европа. Има опасност от крайно, в крайна, от крайно финансиране на економиката. Аз смятам, че няма да бъде лесно економическите субекти да оценят проектите на предприемачите, тъй като в Европа е, има огромен. Економиката е, се основава на голям брой малки и средни предприятия, някои от тях с по-малко от 10 е, е, души а, работници. Да, ще се опитам. Ще опитам. Относно първият ви въпрос. Анализът на въздействието фигурира в няколко работни документа, в различни текстове. Бих могъл да ви предоставя материали за въздействието върху финансовата система, върху банковата система в частност. Позволете ми да кажа, че нашата политика допринесе за намаляване в голяма степен на разходите по финансирането за банките. От края на миналата година процентите на отпускане на заеми, както за домакинства, така и е, на фирми от страна на банките бяха е, намалени. Има нисходяща тенденция в това отношение. Основната цел на нашата политика е да гарантираме стабилността на цените и в двете посоки в еврозоната банковият сектор е трансмисионен канал за нашата политика. Целта ни е обаче да се гарантира ценовата стабилност и в двете посоки. Относно операциите по дългосрочно финансиране, тези, които осъществихме в края на 2011 и 2012 година, бяха операции по осигуряване на ликвидност в момента, когато пазарите, които финансирате, банките имаха сериозни затруднения. След известно време, когато се промени ситуацията, банките започнаха да връщат тези заеми. Този път да, тези операции зависят от това какво правят банките по отношение на кредитите. Тази възможност съществува за години напред, но трябва да се следва определен път на кредитиране. В противен случай, след две години трябва да бъдат възстановени средствата. Те не могат да ги задържат за срок от 4 години. Този, това зависи от начина по който те обслужват получения кредит. Има също тримесечни лимити, които държат сметка за изпълнението от тяхна страна за предходните периоди. Относно капиталовите пазари, ви ги сравнихте с тези в САЩ. И двете системи могат да са ефикасни, ако видим как се развиват нещата в САЩ, в Германия, две успешни економики, които имат различни финансови системи. Идеята, че капиталовите пазари ще засилят своята роля а, напомнят ми, че трябва да спра. Добре. Но все още сме много-много далеч. Две трети от финансирането в Европа все още се осъществява чрез банките, така че сме много зад САЩ, където това е едва 20%. Уважаеми колеги, въпреки, че сега разполагаме с малко повече време, тъй като беше изместено за по-нататък гласуването, моля ви все пак е, да проявите дисциплинираност и да говорите кратко. Бернар Моно. Добър ден, господин заместник председател. През март господин а, Драги, че някои от предлаганите активи чрез ЕЦБ според Фич са стабилни. Докладът, който получих малко с закъснение, ми се струва, че трябва да обърне повече внимание на финансирането а, чрез банките в сянка. Има дублиране а, на финансирането, което се предлага а, в евро или друга а, валута. Централните банки и в частност ЕЦБ отговарят за поемането на съответните цени книжа, които се имитират. Тройката настоя да се въведе в спешен порядък единен надзорен механизъм. През 2015 ЕЦБ настояваше за осигуряване на обезпечение. Вие също пледирате за това. Какво считате? Докъде ще стигнете чрез следване на тази спирала? относно твърдото изкупуване на ценни книжа, вместо да се използват само като гаранция. Мисля, че това трябва да се включи в вашия баланс от сега до края на 2017 година. Благодаря ви за въпросите относно ролята на финансовите пазари при финансирането на економическата дейност. Аз вече споменах, е, че ние все още разчитаме предимно на банките. Две трети от финансирането на економиката се осъществява чрез банките, а само останалата част е, чрез капиталовите е, пазари, което се отличава от модела, прилаган в САЩ, където процента на финансиране чрез банките е едва 20. Относно ценните книжа, не могат да бъдат считани те за паралелна валута. Те са дългови инструменти в Европа, а не паралелна валута. Тези ценни книжа са свързани с кредитен риск, както и с риска относно сроковете на тяхното изплащане. Затова не трябва да се бърка с парите, които осигуряват незабавна ликвидност. Ролята на институциите на финансовите пазари вече се наблюдава, тя се развива. Развива се финансов сектор, който не е банков сектор. Не само ние, но МВФ и други институции посочват, че разширяването на този нов сегмент на финансовата система се нуждае от известно наблюдение, тъй като се появяват нови рискове или пък биха могли да се появят в последствие. Ето защо ние следим всичко това много отблизо. Рисковете са свързани най-вече с ликвидността и с трансформирането на падежите. Финансирането чрез капиталовите пазари а, означава по-ниска задлъжнялост, отколкото чрез банковата система, тъй като не се базират на депозити, както при банките. Това са рисковете с ликвидността и промяната в падежите. Аз многократно съм говорил за тях в е, изказвания, които съм правил. Но не можем да говорим за паралелна валута, която да застрашава системата. Увеличаването на баланса, ние казахме, че 60 милиарда е стоеността на ценните книжа, които ще изкупуваме, е, и така ще запазим същия портфел, който имахме през пролетта на предишната година. Госпожа Хюбнер, ние сме обсъждали тези въпроси, когато работихме по въпроса за създаването на единия назорен механизъм. Искам да задам въпроса за Съюза на капиталовите пазари. Никой не съм чувала подобна критична оценка, като тази, която споделихте вие. Пълна регулаторна хармонизация е предусловие за успеха, но ясно е, че това няма да стане изведнъж, няма да се променят правилата изведнъж, те ще бъдат разсрочени във времето. Много от промените ще настъпят не само чрез законодателни мерки, но и ще се осъществят самите пазари. Можем ли да сме сигурни, че ще направим нещата както трябва? Ако ЕЦБ трябва да реализира нестандартни парични политики, има ли опасност тези нестандартни мерки да станат обичайните мерки, които се предлагат от ЦТБ, т.е. да се превърнат в норма. Благодаря ви, благодаря за това, че споменахте предишното ни сътрудничество. Що се отнася до Съюза на капиталовите пазари, аз се опитах да подчертая необходимостта да не се забравя какво се цели чрез този проект? Каква е нашата амбиция? Това е цел, която не може да се реализира в къси срокове. Има някои елементи, които са по-лесно изпълними. Ето защо те трябва да са отправната ни точка. Настояваме, заедно с Бенка в Ингланд, да насърчим нов тип упростена, прозрачна секюритизация. И това е финансиране, съставляващо част от Съюза на капиталовите пазари, фигурира в Зелената книга на Европейската комисия. Аз се опитвах и считам, че ЕЦБ, евросистемата ще следват същите насоки, но не бива да забравяме каква е крайната ни цел, какво означава на практика съюз на капиталовите пазари. А, тук се изисква хармонизация на много неща. Без нея не можем да говорим за истински съюз. Не бива да сме доволни от някои постижения, които можем да реализираме в краткосрочен план. Не бива да забравяме по-амбициозните, по-сложни задачи, които са свързани с създаването на съюз на капиталовите пазари. Относно нетрадиционните мерки, те няма да се предвърнат в нова норма. Някои от банките, които се възползваха, считат, че това ще продължи. Не, ние имаме дълъг период сега на ниска инфлация. Надяваме се, че това да, може да се коригира, за да се избегнат рискове тъй като това създава проблеми за ценовата стабилност. Е, една инфлация близка или до 0 или под 0% не е полезна за економиката. Всички централни банки се опитват да следват парична политика чрез краткосрочни лихвени проценти. Затова не можем да говорим за налагането на тези нетрадиционни мерки като нова норма. Следващият въпрос ще бъде зададен от господин Алварес. Добър ден. Добре дошли, господин заместник председател на ЕЦБ. Бих искал отново да задам въпрос за този съюз на капиталовите пазари и неговата връзка а, с работата на ЕЦБ. На първо място надзора, извършван от ЕЦБ по отношение очевидно на банковите институции като част от програмата за Банковия съюз Целта е да се подобри банковото финансиране и в крайна сметка да има растеж. Когато говорим за небанкови институции, е ясно, че може да възникне проблем, както видяхме и при последната криза. Какво мислите вие за надзора на ЕЦБ в контекста на общата регулаторна рамка. И на второ място при паричната политика. Вие смятате, че този бъдещ съюз на капиталовите пазари ще подобри паричните политики, но паричните политики минават през банките. За това бихте ли ни обяснили малко по-подробно как ще се подобрят паричните политики благодарение на Съюза за капиталовите пазари? Благодаря за въпросите. В началото казах именно това, че Съюза на капиталовите пазари има много предимства, но същевременно той увеличава обвързаността на финансовите системи, задълбочава тези връзки, което означава, че може да има по-висок риск от а, а, засягане на останалите, ако нещо не върви добре в една част на системата. Съюза на капиталовите пазари, както и Банковия съюз, означава, че трябва да има строг контрол. Необходимо е също да се гарантира равнопоставеност, за да се избегнат подобни рискове. Всичко това означава, че институциите, и тук говорим за финансовите, за капиталовите пазари, така че институциите са тези, които отговарят за надзора на пазарите на ценни книжа и те трябва да засилят своята роля. В дългосрочен план, ако целият процес бъде осъществен на практика, тогава някои елементи на надзора ще трябва да отидат на европейско ниво, както стана при Банковия съюз. Не незабавно, но в дългосрочна перспектива. Именно за да може да се гарантира добрият контрол на ситуацията, да се избегнат рисковете от заразяване, освен това да се осигури прилагането на е, единото ръководство и осигуряването на равнопоставеност. Относно паричната политика, Съвсем накратко искам да кажа, че тя се улеснява в следния смисъл. Банките са наши контрагенти при осигуряването на ликвидност и по отношение на лихвените проценти. Но трябва да отчитаме също, че има цени книжа, които са с различна джен падеж. За това е важно да имат те по-широко участие при реализирането на паричната политика. Капиталовите пазари, финансовите пазари трябва да прехвърлят тези краткосрочни ставки върху другите краткосрочни падежи. Това е важно за вземането на инвестиционни решения. Не месечните или седмичните ставки са тези, които са важни за вземане на такива инвестиционни решения, а за по-дълъг срок от време, като, например, ставките за 5 годишен период. Пазарите трябва да разполагат с достатъчни средства, за да могат да гарантират плавното провеждане на паричната политика. Йоргус има думата от думата на НЕП. Благодаря ви много. Имам два въпроса. За лихвените проценти. ЕЦБ предприе динамични а, мерки за осигуряването на ликвидност. Доволни ли сте? от намаляването на разходите за получаване на такива парични средства от страна на компаниите. И а, дали има действително намаляване на разходите за предприятията, когато средствата се предоставят чрез банковата система и каква е ролята в това отношение на ЕЦБ. На второ място за Съюза на капиталовите пазари. Счита се, че това е сфера, в която САЩ имат предимство пред Европейския съюз. Наясно ли сте с трудностите, за какъв срок става дума, кога ще се почувстват на практика ползите от подобен съюз. Благодаря ви. Лихвените проценти на всички пазари спадат. Това включва и пазарите на банкови кредити. За период от време 2012-2013 година нашата политика беше да се влияе на намаляването в разходите за финансиране на банките. Но разходите на предоставяне на заеми от банките не намаляват в същата степен. Лихвените проценти намаляха на финансовите пазари за корпоративните облигации, но междувременно има 13% увеличение, що се отнася до а, собствения капитал, което означава, че разходите в тази сфера са увеличени. Нека да ви дам някои данни в това отношение. Говорим за средни стойности. Средно ставката за предоставяне на заеми на корпорации 2,32, е докато преди беше 60 базисни пункта по-високо за предходната година. Около 2% е, е доходността на корпоративните облигации. Това е резултат е, от е, политиката, която провеждаме разходите за капитал за нефинансовите фирми спадат, ако това е важно за вземането на инвестиционни решения и за осигуряване на растеж. Процесът ще бъде продължителен, той е сложен и чувствителен. Въпреки това, считам, че в миналото са положени усилия, някои от тях се провалили, имаше опити да се хармонизира фирменото право, различни други аспекти. Сега имаме проекта за банковия съюз. Доста смели институционални промени бяха направени, които се считаше, че са необходими. И това ни дава основание да говорим за очаквания за получаване на ползи от прилагането на тази инициатива. Целта, поне по мое лично мнение, не е да се стигне до финансова структура, където банките ще бъдат само 20% от финансирането, а другото ще се осъществява чрез капиталовите пазари. Успешните държави в Европа са се справили без подобна структура. Ето защо аз считам, че е важно да има такова по-дребно банкиране. Това е особено важно за малките и средни предприятия. Благодаря, Ева Кайли, социалисти и демократи. Благодаря ви, че сте сред нас. Всъщност, моят въпрос пак засяга проблемите на Гърция с ликвидността, краткосрочно Знаете, че през май би трябвало да се изплатят около 1 милиард евро към ЕЦБ. Ако има план за гръцките банки, то какъв е той? Имам предвид плана на ЕЦБ, ако гръцките банки се окажат неплатежоспособни. способни какво ще може да се направи, за да се овладеят системните рискове на гръцките банки с тъй наречените ИЛА? Предвиждат ли се налагане на кредитни контроли върху гръцките банки, без това да означава излизане на Гърция от еврозоната. След това стоиността на обезпечението което предоставят гръцките банки, е намалена. Но какъв процент се предвижда за този вид намаление при задълбочаване на кризата? Имам и още един въпрос. Ако е експонирането на гръцките банки се увеличи, какви мерки могат да се наложат, за да се овладее тази тенденция и гръцките банки да запазят своята жизнеспособност? Благодаря ви. Всъщност, вече обясних. Нормите, които следваме за финансиране на ликвидността на банките, е, разчитат на условието е, за валидно обезпечение. Това се отнася и до този случай. Разбира се, ако се окаже, че обезпечение няма, то в такъв случай не можем и да предоставим ликвидност. В този случай банките ще трябва да ограничат своята дейност. Да се надяваме, че това няма да се случи, но такива са правилата. Освен това, както вече казах, съгласно единия надзорен механизъм, би трябвало гръцките банки да определят своята експозиция не възоснова на държавни решения, защото тук не говорим за някаква руска ситуация. Ако се стигне до необслужване на дълга, то договорът не позволява държавата да бъде изхвърлена от Европейския съюз. Не, не се предвижда нищо такова. дори и тогава, когато банките не могат да обслужат дълга си. Нека също така ви напомня, че и при сегашната програма остават тези 10 милиарда, които могат да се използват за рекапитализация на гръцките банки при необходимост. Такава необходимост сега няма, но ако възникне криза, можем да разчитаме и на тези 10 милиарда, но това е решение на финансовите министри, а не на нас. За това и можем, както обясних, да работим при различни варианти. Вие говорихте за капиталови и кредитни контроли, но Капиталовия контрол може да бъде въведен единствено по искане на гръцкото правителство. Това не е нещо, което може да се реши отвън. Съгласно законодателните норми, при искане от страна на Гърция, комисията трябва да даде своето одобрение, но така или иначе заявката постъпва от страна на гръцката държава като капиталовия контрол не означава излизане от еврозоната. Кипър наскоро приключи с двете капиталови контроли. Те си останаха в еврозоната. Контролът постепенно беше премахнат и сега вече е напълно премахнат. Благодаря ви. последните двама колеги. Моля ви до 3 минути. Зигфрид. Благодаря ви, господин заместник председател. Вашите обяснения до голяма степен отговарят и на моето разбиране, що се отнася до програмата за количествено улеснение. да има тенденции, които ме притесняват. Например, баланса на частния сектор и дългосрочно високото задлъжняване на този частен сектор в някои страни на еврозоната. Това води до отпускане на още повече кредити и по-голяма нужда от количествено улеснение. Какво ще направи ЕЦБ в противовес? На второ място – количественото улеснение зависи от институционалните инвеститори, пенсионните фондове. И затова въпросът ми е ЦБ какво ще направи, за да е сигурна, че финансовия риск за еврозоната не застрашава устойчивостта. Благодаря. Е, вие говорихте за високото задлъжняване и на публичния, и на частния сектор в Европа, но политиката на намаление на лихвите госрочно помага на това, защото се намалява товара на задлъжняването. Така че задлъжнелите институции са изправени не пред по-голям, а по-малък риск. Можем само да се надяваме, че по-нататък те ще намалят още повече този риск. А що се отнася до институционалните инвеститори, то наистина те могат да имат различни бизнес модели. Аз говорих доста за застрахователите които могат да участват въз основа на капиталовите печалби, които реализират. При падането на лихвите те трябва обаче да коригират своите политики, да ги приспособят към новата среда, е, за да запазят жизнеспособността си при ниските лихвени нива. Костас Мафриди, социалисти и демократи. Благодаря ви. Аз също искам да ви кажа добре дошли, ще говоря гръцки. Три въпроса имам, надявам се, че ме чувате. Ще започна с Съюза за капиталовите пазари. Два въпроса от чисто практическо естество. 13 милиарда евро. по сметките на банките, но имаме ли фрагментиран пазар? Защо виждаме това изтичане на капитали от страните в периферията и какво може да се направи, за да се възстанови макроекономическия баланс. Може ли да се манипулират лихвените нива на отпускания капитал на банките, например? Вторият ми въпрос е следният. Дали тази ликвидна помощ при неотложна ситуация може да се превърне в дългосрочна, ако ЕЦБ промени политиките си. И на трето място. Вие споменахте Кипър. В Кипър наскоро приехме отново норма за платежоспособността. Това не, заради количественото лиснение ли се наложи? Благодаря. Първо, по изтичането на капитали ще отговоря, че всяка държава членка така или иначе има своята политика, но Европейския съюз се основава на четирите свободи, като една от тях е свободата на придвижване на капитали – административния контрол тук може да се наложи само по изключение, както това направихме в Кипър. Но обичайната ситуация позволява свободното движение на капитали в цяла Европа и Ако говорим за изтичането на капитали, то е защото се вижда, че може да се стигне до риск за кредитирането, след като съществуват стимули за изнасяне на капитала. Например, от декември насам от Гърция изтичат капитали заради вътрешната политика в Гърция. Няма друго обяснение – и може би липсата на договореност с останалите държави и членки до сега също създава несигурност. Това показва, че единственият начин напред е договореност с останалите държави членки. А по ликвидността и помощта за ликвидност това е нещо, което обмисляме. Благодаря. И накрая Томас Ман от НП. Благодаря ви, господин председател. Господин Констанцио. Отново искам да се спра на ниските лихвени нива. Това е добре за задлъжнелите и за инвеститорите, но не е добре за всички. В Германия е, виждаме, че хората губят от спестяванията си. Тези загуби възникват на 100 милиарда евро. Освен това, Силви правилно попита за живото за страховането. Вие ни дадохте отговор, но какво става с пенсионните фондове? 3,5 до 4% беше гарантираното ниво и то вдъхва доверие, защото тук не може да се спекулира. Сега виждаме, че ще има промени. Какво става с вече поетите помеш... обещания в бъдеще? Това, което дружествата са предвидили в пенсионните си фондове. Какво ще се случи е, сега, когато имаме нулев лихвен процент? Благодаря ви. Първо, трябва да насоча вниманието ви към економическия бюлетин на Европейската, на, извинете, Германската централна банка в изданието от преди няколко месеца се Казва, че в реално измерение е, лихвените нива в Германия са такива, каквито са били 2006-2007. 2,6% са били тогава, инфлацията също е била 2,6%, с други думи 0. Сега инфлацията в Германия е половин процентен пункт. Депозитите са обвързани, и следователно отново имаме нулева промяна, но на това не се обръща внимание, защото хората винаги се позовават на номиналните стойности. А вие, като немски гражданин, със сигурност разбирате много добре как работят парите и защо инфлацията е важна. Лихвените нива са ниски, защото инфлацията е много ниска. И целта на политиките ни е да увеличим инфлацията, за да стигне до нормалните нива. Случили се това, ще се увеличат и лихвените проценти. При едно устойчиво възстановяване на економиката това ще се усети – а нашите политики наистина целят коригиране на текущите тенденции. Разбира се, не бива да се казва, че ниската инфлация се дължи на нашите действия. Не, ние не сме провокирали, а търсим начин да я коригираме. Казах ви, че в момента тя е 0,6% далеч под целта, която си поставяме. Много благодаря, господин заместник председател на ЕЦБ. Благодаря за размяната на мнения и за вашето разбиране. Жалко е, че не разполагаме с достатъчно време. но в 5 часа ни предстои съвместно заседание с Комисията по бюджети. Поне приключихме на време и сега ще дам думата на колегата, който ще започне гласуването. Благодаря ви. Yeah. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 4. Уважаеми колеги, да преминем към четвърта точка в дневния ред. Ще ви помоля да подготвите картите си за гласуване. Готови ли сте? Господа, госпожа Берес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 Пробното гласуване продължава. Всички ли гласуваха? Надявам се всички да са гласували. Обявявам край на гласуването. Мисля, че всички групи взеха участие. Сега гласуваме по доклада на господин Мавридис. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б устно изменение на зелените. Мисля, че всички разполагат с него. Нека да гласуваме устното изменение. Който е за, моля да гласува против. Въздържали се, приема се целият компромис Б заедно с устното изменение на зелените за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, Нека проверим. Това е гласуването по изменение 25. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Разбирам, че ЕНП искат разделно гласуване. Правилно ли съм разбрал? Може ли някой от НП да ни обясни как точно ще проработи разделното гласуване, не е отразено в списъка, господин Балц? Благодаря ви, господин председател. В трети параграф искаме да гласуваме първа част, като отпаднат думите Labor Intensive. Тук искаме разделно гласуване. Нещо, което е съгласувано с докладчика в сянка. И да и отпадане на Labor Intensive. Но първо гласуваме компромис С без думите Labor Intensive. Който е за, моля да гласува. Извинете, направих проверка с сътрудниците, не сме получавали такава информация. Не можем да приемем гласуването. Да, има повече от 4 от социалистите и демократите. Гласуваме компромис С в такъв случай като цяло за. Also, die Prozedur wäre relativ einfach. The procedure is really, relatively easily. Процедурата би трябвало да е ясна. Започваме гласуването по компромиса без Labor Intensive първо и след това с Labor Intensive. Аз като европеец и двата пъти ще гласувам с плюс. Ако бях социалист, това никога нямаше да се случи. Е, Луке. Herr Vorsitzender, wir haben jetzt keine Informationen. ние наистина не разполагаме с необходимата информация. Текстът не е пред нас, не можем да знаем какво би означавало това, ако отпадне Labor Intensive чисто процедурно. Една такава стъпка не е правилна. Това се обявява предварително. Колегите не могат да разберат какъв ще е текст. Аз съм против предлаганата процедура. Уважаеми колеги, вие всъщност разполагате с текста, защото в списъка за гласуване при компромис С е, виждате в английския вариант думите Labor Intensive. Става дума за трудоемки проекти. Това е контекста. докато предложението е да не се включват конкретни критерии от този вид. Но мисля, че иначе всички разполагаме с текста и достатъчно дълго време имахме, за да поработим с него, който е за варианта без Labor Intensive, против, въздържали се, Сега гласуваме по компромиса с за които иска да остане Labor Intensive в текста за против. Нека проверим. Гласуваме по включването на Labor Intensive в компромис C. Гласуват единствено членовете на ЕКОН. Край на гласуването. Следователно думите ще бъдат заличени. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се. Нека проверим. 34.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 против, въздържали се, приема се. 50 до 54 идентични за, против, въздържали се, нека проверим. 50 до 54, моля гласувайте. Един член на НП в повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против въздържали се, приема се. Добре, нека проверим, след като колегите желаят, моля, гласувайте 57 мо изменение. Гласуваха ли всички? Отново един член от НП в повече, край на гласуването. Отхвърля се. 56-то изменение за. Против. Въздържали се, нека проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. След това отпадат две изменения. 59-то за. Всъщност няма защо да го гласуваме. То е, устно, из... то е езиково изменение. 60 за първата част. Против, въздържали се, приема се втора част за. Против. Въздържали се, отхвърля се.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 по именно гласуване. Електронно гласуваме текста с измененията. Моля, гласувайте. Гласуваме текста с измененията. Край на гласуването. Резолюцията се отхвърля. Сега преминаваме към Dann kommen wir ganz kurz noch Всъщност, взетото решение в резултат на гласуването е, че становището се отхвърля. И сега трябва да гласуваме проекто препоръката за второ четене по европейската статистика в изменение на регламент 2000 от 2009 за европейската статистика, който е за проекто препоръката, моля гласувайте. Трябва електронно всъщност да гласуваме. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Препоръката се приема 51 за, 8 въздържали се. Нека поздравим докладчика.